Уважаеми колеги, следва изявление на съвета и на комисията относно подготовката за световната среща на върха по хуманитарните въпроси е, веднага ще дам думата на госпожа Каша от името на ротационното председателство на съвета. Благодаря. Благодаря ви, госпожа председател. Позволете ми най-напред да кажа, че според мен тази среща на най-високо равнище е възможност, която международната общност не може да си позволи да пропусне. В четвъртък се очаква да бъдат прияти заключения по повод на тази среща от съвета на Европейския съюз и председателството на съвета готви категорична позиция на Съюза и на държавите членки, очевидно в тясно сътрудничество е, тече този процес с комисията и с външната служба на Съюза. И позволете ми да заявя ясно. Според съвета тази среща трябва да се окаже успех. От а, е, юли а, е, миналата а, година а, Холандия определи нарочен представител за тази световна среща, така че сме в контакт с ООН, с хуманитарните организации, институциите на ЕС държавите членки, други държави членки на ОНЕ и заинтересовани страни. Е, позволете ми да се спъна някои от най-важните неща, на които особено държат като евентуален резултат държавите членки. Бихме желали е, световната общност да препотвърди привързаността си към неутралността, безпристрастността, е, неутралността и независимостта като принципи в хуманитарната област. Е, да се насочи вниманието отново към основополагащите причини на хуманитарните кризи е, и специално да бъдат положени усилия за умиротворяване и предотвратяване на въоръжени конфликти. Бихме желали всички замесени в такъв конфликт да зачитат международното хуманитарно право. И позволете ми да повторя онова, което казах преди две седмици по време на разискванията в Брюксел нарушения, като посегателства срещу медицински обекти, учебни заведения са неприемливи. От съществено значение е международното хуманитарно право да бъде все така на най-високо място на, в полезрението на международната общност и категорично да бъдат заклеймявани сериозните нарушения. Утвърждаването на международното хуманитарно право е свързано и с основната тема на тази среща на върха, а именно в центъра на хуманитарното действие да бъдат поставени хората. И ние трябва действително да се вслушаме в гласа на пострадалите да се борим за предотвратяване на насилието по полов и сексуален признак. Е, на е, девойките и жените не бива да се гледа, прочен в тази връзка единствено като на пострадали лица, като на жертви, като на партньори на всички етапи на хуманитарната реакция. Председателството също така смята, че е, хуманитарната помощ може да стане по-ефективна чрез новаторство в финансовата област, новаторство от технологичен характер – новаторство, що се отнася до нови партньорски отношения. Е, като пример за последното, Холандия е един, е, една от основателките на Световния алианс за новаторство, който ще бъде обявен като структура за пръв път официално в Истанбул. Позволете ми да кажа няколко думи и за финансирането на хуманитарната помощ. Е, Европейския съюз, е, Холандия и други държави членки са сред 15-те най-големи международни донори. Наред с Турция тези донори бяха поканени от е, групата на високо равнище по хуманитарно финансиране да водят преговори с 15-те най-големи организации, освояващи хуманитарни средства. Ние от обявихме категоричната си подкрепа за този процес на, на преговори. Е, на 29 февруари тази година станахме домакин в Амстердам на първата среща на този форум. Поведохме разговори с Световната помощ за прозрачността на хуманитарната помощ. И позволете ми още веднъж да благодаря на комисията и на Великобритания за това, че бяха домакин на е, втората и третата среща на, на, за подготовка на така наречените шерпи. Е, четвъртата среща, организирана от Швеция по настоящем, се провежда в Нью-Йорк. Председателството на съвета би искало максимален брой донори и хуманитарни организации да подпишат тези ангажименти, които се договарят по настояще. В заключение бих искала да благодаря на е, Европейския парламент за проявения интерес за насоките и ценните съвети. Ангажираността на Европейския е, парламент е категорично свидетелство за привързаността на Европа към хуманитарната помощ. И разбира се, аз с интерес очаквам да чуя днес вашите разговори. Какво очаквате, прочим, от срещата в Истанбул? Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Е, господин Стилиадидис от комисията има думата. Скъпи колеги, скъпи приятели, уважаема госпожо министър. Само 12 дни ни делят от предстоящата среща на върха. Това ще е единствена порода си възможност за всички нас да постигнем трайна промяна да отправим ясно послание към световната общественост, че трябва да се предприемат съвместни, неотложни действия. Предизвикателствата, пред които сме изправени, са огромни. Миналата година хуманитарната помощ достигна до над 100 милиона души. Свидетели сме на насилствено разселване в огромен мащаб, в най-големия мащаб от Втората световна война насам. Хората бягат поради климатичните промени и други проблеми. не предприемаме устойчиви действия в отговор на нарастващите потребности на тези хора. Хората, живеещи в условия на криза, трябва да могат да живеят достойно. Не бива единствено и само да им се предоставя помощ. Не можем да си позволим да запазим статуквото. Хуманитарните работници извършват дейността си в сложна обстановка. Трябва да се намесят и други действащи лица, така че хуманитарната помощ да е по-ефективна, по-ефикасна, да може да предотврати конфликтите и бедствията, да намали риска от бедствия и да овласти местните общности. Възлагаме големи надежди в политическо отношение на тази среща на върха. Надявам се, че ще можем да излезем с едно добро решение за бъдещето. Програмата за хуманитарна помощ на секретарията на ООН е едно добро първоначално решение. Европейският съюз е готов да поеме своята част от отговорността в съзвучие с призива, съдържащ се в резолюцията, приета от Европейския парламент през месец декември. Трябва да отчета и вашия принос в разработването на нашите приоритети. Особено съм удовлетворен от това, че предстои членове на Европейския парламент да участват в срещата на върха. Вашето участие е много важно за нас. Настоявахме на най-високо равнище в ООН да бъде гарантирано вашето участие. Европейският съюз ще участва в срещата на върха след като предварително е формулирал три основни цели, за което много ви благодаря. Първо, трябва да констатираме, че не се спазва международното хуманитарно право. Нещо, което е абсолютно недопустимо. Цивилни граждани стават жертви на нападения, разрушават се здравни заведения и училища, Жертви на нападения стават хуманитарни работници, учители, медицински работници. Трябва да сложим край на всичко това. За целта нормите, ценностите на човечността трябва да бъдат препотвърдени, да бъдат зачитани. Категорично призоваваме за спазването на международното хуманитарно право. Настояваме за това на срещата на върха да бъде изтъкната значимостта на международното хуманитарно право. Приветствам неодавнашната резолюция на Европейския парламент за нападенията върху училища и болници. Настояваме също така за по-ефективни и по-ефикасни хуманитарни действия. Трябва да заложим по-скоро на сътрудничеството, а не на съревнованието. Трябва да си сътрудничат помежду си отделните хуманитарни организации, така че финансирането да е по-стабилно и по-предвидимо. Трябва да се включи и частният сектор, разбира се. Участваме в разисквания в рамките на последващи действия по заключенията на групата на високо равнище по въпросите на хуманитарното финансиране. Друга наша цел е да се установи по-силна връзка между хуманитарната помощ и развитието, както и по-стратегическо взаимодействие между отделните партньори. Разселването на хора за по-продължителен период от време изисква съгласуван подход, така че хората да преминат от състояние на зависимост към състояние, в което сами могат да се грижат за себе си. Това ще бъде основният ангажимент, който ще поемем на срещата на върха. Ще работим за развитието и за борба срещу разселването. Ще работим по всички тези ключови въпроси. Ще поемем категорични ангажименти. Очакваме от останалите действащи лица да направят същото. За да се увенчае срещата на върха с успех, трябва на най-високо равнище да се поемат политически ангажименти. Това е от изключително голямо значение, тъй като ще даде възможност за ефективни последващи действия. Срещата на върха е крайният етап от един дълъг процес на консултации и подготовка. Тя ще е и началото на преход в международната система за предоставяне на хуманитарна помощ. Благодаря. Сега ще започнем с ораторите по групи. Не виждам госпожа Заборска, така че ще дам думата първо на господин Гереро Салом от Социалисти и Демократите. Три минути. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да кажа, че тази среща на върха идва в момент, в който имаме доста проблеми от организационно естество. като че ли не успяваме да се организираме за представането ни в Истанбул. Но, както каза комисаря, тази среща на върха е много решаваща. В момента има огромен брой кризи по света. Сирия, Судан, Централно Африканската република, Украина, Йемен, Либия. Има и други области в света. Така че има голям брой разселени лица навсякъде в света. 120 милиона от 37 държави. По... Голяма част от тях са деца. Има а, огромно разминаване между нуждата да помогнем на тези хора и финансирането, с което разполагаме. Така че определено Имаме нужда от допълнителни средства и виждаме и нарушенията на хуманитарните принципи, както и атаки срещу основни центрове за хуманитарна помощ. Трябва а, да отправим призив за повече хуманитарна помощ. Имаше не малко консенсус в световен план, както и в регионален. И а, това, което се случва в съвета, отразява нуждата от, ре, от реакция. Но като че ли няма толкова много а, решителност в действията, комисията представя приоритетите, парламента подкрепи комисията. А, Парламента също изготвя един доклад, в който иска общ консенсус и а, казваме, че е нужно да има повече защита, а, която да е свързана с развитието и с сътрудничеството. А, жените също трябва да играят по-голяма роля, не биват забравяме също и разселените лица. Имаме нужда от едно добре съгласувано и координирано финансиране. Това, което искам от съвета и което моля съвета Истанбул да е първият етап и там да се поемат сериозни ангажименти от страна на комисията, от страна на съвета, за да постигнем нещо конкретно в хуманитарен план и е да, да приложим на практика хуманитарната политика и да а, заклеймим всяко нарушение на принципите на човешките права и също да се спрат нападенията над хуманитарната помощ. Истанбул е само първият етап към по-голямо достоинство в световен план. А сега господин Демес Макер, минута и половина. Войни, природни бедствия и други а, това са все нещастия и навсякъде хората искат помощ. И в Турция също. Турция, която а, ще бъде всъщност домакин на това събитие. Знаете какво става в някои южни райони на Турция. Там страдат от потисничество на Ердоган. Трябва да ги защитим и тях. Настоящата криза изисква повече средства, но също така и повече ефективност. Трябва да си извлечем полуката от миналите събития. И а, НПО-тата, както и други местни заинтересовани страни, могат да допринесат много помощта за развитието и хуманитарната помощ трябва да бъдат максимално ефикасни. Не винаги можем да предвидим спешните ситуации, но това трябва да става, защото иначе помощта ни струва още повече. Трябва да има и а, условия за тази помощ, срещата на върха не трябва да бъде място за празни дискусии. Трябва да имаме конкретни решения. Напълно съм съгласен с преждеговорившия. Трябва следващата година да, като се видим отново, да не стане така, че е, всъщност не е направено нищо след Истанбул. Благодаря. Господин Гаренс, благодаря, госпожо председател. Е, такива подобни срещи на най-високо е, равнище обикновено са повод за взаимни поздравления, е, за самодоволство, за констатация от труда на това, че благодарение на хуманитарната намеса е предотвратена една или друга катастрофа. И все пак, нека имаме предвид три драматични аспекта, които би трябвало да бъдат на вниманието на срещата в Истанбул. Първо, все по-растяща заплаха за посегателство върху медицински обекти. На трето място, е, растящи брой смъртни случаи по време на която и да било хуманитарна криза. И на трето място, ангажираността на донорите, не на последно място от финансова гледна точка. Що се отнася до а, а, а, заплахите срещу а, е, медицинската а, е, част, срещу медицинските обекти, човек не знае дали става въпрос за чудовищни актове на, на, на безчовечност или просто за глупост. Но в крайна, крайно време е да се сложи край на подобна тази практика. По-нататък е, военната намеса. Едва ли това е най-подходящия отговор на която е да било криза. Следователно, на първо място трябва да излезе демокла... демок... Е, е, дипломацията. Не дипломация, но най-добрата дипломация е възможна за дадения момент и държавите в Истанбул би трябвало да си го припомнят. По-нататък за ангажиментите. Ангажиментите, които се поемат са щедри и подновявани. По простата причина, че се поемат, но не се изпълняват. За държавите членки на Европейския съюз става въпрос за доверието в самите тях. Държавите членки би трябвало да си го напомнят. Не е, е достатъчно е, е, е да се каже, че е, почти всички останали донори е, имат по-неблаговидно поведение от това на Европейския съюз. Това не е мерил. Европейския съюз трябва да се окаже на висотата на собствените си очаквания и поети ангажименти. Е, и е, желаем успех и на председателството и на Христос, нашия комисар. От името на Обединената левица господин Орбан Креспо има думата за една минута. Госпожи и господа, е, хуманитарните крази стават все по-чести било то в резултат е, от природни бедствия, изменението на климата или, и твърде често, породени от економически интереси, и политически решения, като затварянето на граници, поради което хиляди и хиляди беженци се оказват в е, е, състояние на хуманитарна криза. Ето защо аз съм крайно скептично настроен, що се отнася до шансовете на тази среща на върха да бъде постигнато каквото и да било. Е, правят се мъгляви изявления за, за хуманитарна помощ, а се води политика, която дестабилизира регион. И, няка, и някак си чрез подобни срещи на върха се прикрива реалните намерения и действия на Европейския съюз наред с нашия нов приятел Турция. Просто не може с една ръка да раздаваш бомбонки на, на дечицата, а с, друга, с другата ръка да удръш с юмрук по международното право. Е, и ако, ако не се реши въпросът, е, рано или късно ръцете ни ще се окажат опръскани с кръв. От зелените, госпожа Алкала, минута и половина. Госпожо председател, за първи път в историята светов... световната среща на върха по хуманитарни въпроси ще може да е възможност за спазването на международното хуманитарно право и за подсилването на позицията му. Има известна загриженост във връзка с амбициозността на целите, които ще си постави световната общност на тази среща на върха. Надявам се Европейският съюз да се погрижи за поставянето на амбициозни цели. Държавите членки трябва да поемат ангажименти с задължителен характер. Лекари без граници ни предостави тревожна информация, която ни и разочарова. Заяви, че няма да участвам в срещата на върха, тъй като държавите не спазват хуманитарното законодателство и законодателството за бежанците, под което са се подписани. Освен това, през миналата година бяха обект на нападение десетки медицински обекти на лекари без граница. Нападенията върху училища, върху медицински обекти са доказателство за все по-малкото спазване на хуманитарното право. Подсилването на ролята на независимите безпристрастни действащи лица в областта на хуманитарна помощ е въпрос, който трябва да бъде поставен на дневен ред на срещата на върха. Освен това, в центъра на разговорите трябва да бъде и овластяването на най-уязвимите, като жените и момичетата. Господин Лундгрен. Благодаря. За първи път предстои да се проведе световна среща на върха по хуманитарните въпроси. Нещо само по себе си благородно, но предстои тази среща да се състои в Турция. Турция не спазва демократичните принципи, не съблюдава правата на човека, не гарантира свобода на печата. Турция не е в Европа, Турция е в Азия. Турция принуди госпожа Меркел да даде ход на наказателно производство срещу комик. Постанови осъдителни присъди срещу журналисти за критични материали, публикувани от тях. Турция потъпква всичко това, което е важно за Европейския съюз. Господин Буанан от името на ЕНФ. Благодаря, госпожо председател. Исках да попитам комисаря колко струва тази среща на върха за подпомагане на бедните държави. Защото говорим, говорим, но никой не ни обяснява, че 80% от парите отиват за представителни разходи. И колко пари всъщност остават, за да се подпомогнат тези, които наистина имат нужда от помощ? Колко струва тази среща на върха, господин комисар? Всички държави участват там, всички пристигат в Турция. Знаем, че Турция е демократична държава Ердоган трябва да се оттегли. Това според мен е диктатор, един вид е, Хитлер през 2000-та година. И хубаво можехме също така и е, едва ли не а, тук да вземем и Пабло Ескобар, един от наркобароните, и да кажем, че това е а, министър на здравеопазването. Вие сте гордо в същата ситуация. Кажете ми, къде хвърляте всички тези пари, защото не ги давате на бедните, а вие си ги прибирате gospođo predsjednice gospođo ministrice gospodine Гостя. Благодаря. Виждаме различни становища за това какво трябва да е нивото на амбиции. Ако има някакъв консенсус, това е заради факта, че световната хуманитарна система е претоварена. Има нужда от много средства, а няма достатъчно фондове. Казаха им тук колко милиона души са а, в нужда. Не можем днес да осигурим финансиране за толкова хора. Ситуацията е както след Втората световна война. И има също така и дългосрочни хуманитарни кризи. Разселване, което понякога продължава средно над 25 години. Това е за бежанците и над 20 години за вътрешно разселените лица. Смятам, че е важно да подчертаем значението на образованието по време на кризи. В тази продължаваща криза, само хуманитарната система не може да отговори на всички нужди. Разселването не е само хуманитарно предизвикателство, а политическо, економическо и социално. И това е предизвикателство и за човешките права. И тук се сблъскваме и с явлението незаконна иммиграция, то трябва да разгледаме и е, измерението безопасност. Връщам се към комуникето на комисията от април, където се опитва да се сложи края на зависимостта на хуманитарната помощ от тази система на разселване и идеята е да се позволи на тези хора да имат един достоен живот. Да. Наистина съжалявам. Да, имахте две минути. Госпожа Коста. Две минути. Една минута. А, тук Европа наистина трябва да поеме лидерството за решаване на хуманитарната криза. Най-засегнатите са децата и ние стартирахме една кампания Едука, за да се удвоят средствата за образование, за училище, защото на този етап те са само 2% от хуманитарната помощ. И също благодаря на комисията за това, че отговори на нашия доклад за 2016. Надявам се да видим в Рим другата, другия уикенд за кампанията там. ние трябва да наблегнем на превенцията срещу насилието, инвестициите, за, най-вече за децата и непълнолетните. Това е много важно и трябва да наблегнем на образованието като цяло. Важно е италианското, немското и испанското правителство да позволят приемането в университетите на безженци. Господин Герик, една минута. Благодаря, госпожо председател. След 13 дни ще се проведе световната среща на върха по хуманитарните въпроси на ООН в Истанбул. Европейският съюз ще изиграе основна роля по време на тази среща. Трябва ясно да заявим спрямо от Турция до какво се свеждат основните права и хуманизмът. Не можем да си замълчим, като се има предвид онова, което върши господин Ердоган. В последния доклад за напредъка на Европейския съюз се отбелязва, че Турция е отстъпила в областта на правата на човека. Нека говорим за ценности като свободата на пресата и на изразяването. Нека говорим за небезчовечни деяния като геноцида. Необходими са ни конкретни инструменти. В противен случай мерките ни няма да доведат до нищо. Трябва да предотвратяваме конфликти, да зачитаме човешкото достоинство, да се борим срещу глада и страданието, да дадем шанс на всички, да инвестираме в хората. Това трябва да се постигне на тази среща на върха. Тя трябва да бъде истинска проява на хуманност. Госпожа Бесера. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, благодаря ви за присъствието. Посегателствата срещу Хуманитарни структури и организации растат по своя брой през последните години. През 2015 година Медсенса Фронтиер Лекари без граници говорят за не по-малко от 75 такива нападения. Наскоро 30 е, е, на 40 души е, загинаха в Сирия, в медицински обект и очевидно нападението е било умишлено. И това е военно престъпление, престъпление срещу човечеството. Световната хуманитарна среща на върха, първа по рода си в историята, наистина е, трябва неотложно е, и единно да заклейми е, ненаказуемостта на, на подобни престъпления. хората, на които се стремим да, да окажем помощ, зависят, е, е, разчитат на е, нашата категорична позиция и във всеки случай трябва да се прибягва до международното право, до Международния съд за наказване на военни престъпления. Към вас се отправена реплика, но всъщност вдигналият за син картон предстои да се изкаже. Желаете ли все още Малко, господин Корал, малко нарушаваме правилника. А, благодаря ви, благодаря ви, господин, е, госпожо председател. Е, е, що се отнася до тази световна среща на върха за хуманитарната помощ, ние си даваме сметка, че това било добър повод Европейският съюз да се окаже в водещи позиции и да привлече и останалите си световни партньори. Не бива да забравяме, че 80% от кризите са, се причиняват тъкмо от онези, които в последствие хукват да оказват хуманитарна помощ. Да вземем Саудитска Арабия, въоръжена с европейски оръжия, е, причинител на огромна хуманитарна криза в Йемен, където се посяга е, не само на е, болници, на, на медицински обекти, на, на, на мирно население и така нататък. И, и а, аз призовавам а, нашият комисар а, а, категорично да, да вземе позиция по този въпрос. Господин Корало, казва председателката, говорите твърде бързо за превода. Следващият оратор е господин Вента, една минута. Благодаря ви, господин председател. По данни на Световната банка, 250 милиона души са засегнати по един или друг начин от хуманитарни кризи. Липсата на социална и економическа стабилност, природните бедствия и въоръжените конфликти са причини за такива хуманитарни кризи. Срещата в Истанбул предстои да разисква цялата тази проблематика и да е, потърси решение. Важна е инициативата на ОНЕ да бъдат организирани поредици от консултации по хуманитарното право в региона. Наистина, хуманитарната помощ трябва да бъде последното средство, едва след като местните решения не могат да се справят. Трябва да се отдава приоритетно значение на местните структури и местните решения. Още повече, че днешните кризи са трайни и във всеки случай трябва да се, да се съчетава неотложната хуманитарна помощ с дългосрочната помощ за развитие. На срещата трябва, разбира се, да бъде обърнато особено внимание на положението на жените, децата и хората с увреждания. Следващият оратор не ползва микрофона. А, господин Рубик ви отправя питане син картон, ако не възразявате. Благодаря на колегата Вента. Най-важният въпрос, който си задаваме всички е как да работим по-ефективно. Какво можем да направим за самостоятелно наетите лица, за семейните предприятия в засегнатите региони? Как може политиката за развитие в бъдеще да допринесе за това семействата действително да могат да произвеждат онова, от което се нуждаят хората по места. Благодаря ви за въпроса, господин Рюбих. Знаем, знаете, че заедно работихме по доклада за малките и средни предприятия, които са толкова важни за развитието в развиващите се страни. Те са наистина от голямо значение за изграждането на структури, за възстановяването по места. Ако искаме ефикасно да се възползваме от помощта за развитие в бъдеще, то ще трябва да подпомогнем тези предприятия тъй като помощта така или иначе не е в много голям размер 7% от общия размер на БВП в Европейския съюз. Госпожа Валенсиан. Е, е- Благодаря, госпожо председател. Комисарят каза, че ще продължим да а, продължаваме да финансираме. Това обаче е политическо ангажиране и има ресурси, които не са достатъчни. Имаме нужда от повече решителност, от повече а, разсъждение. Полезна ли е срещата в Истанбул? Тя може да бъде полезна само ако променим изцяло визията си за хуманитарната помощ. Има нарушения на международното хуманитарно право, на човешките права. Ето това трябва да се говори в Истанбул. Това трябва да се реши, ако искаме срещата да бъде увенчана с успех. И в рамките на Европейския съюз ние трябва да видим кои са основните действащи лица в това отношение. Нека да кажа нещо. Знам, че това не е ваша отговорност, господин комисар. Европейският парламент обаче беше напълно изключен. Получихме е само едно а, място за участие в тази конференция, в тази среща на върха. Това е неприемливо и е, се надявам да бъде коригирано. Благодаря. Сега госпожа Томашич. А, благодаря. Не сме имали такова голямо а, количество разселени лица от Втората световна война насам. Така че тази среща на върха е наистина добре дошла. От друга страна, изборът на място, Турция, е, е сърцето на и центърът на миграционните пътища. Така че оттам трябва да тръгне решението на кризата. Трябва също да се погрижим адекватно за бежанците. Обаче, мога само да отбележа, със съжаление, че някои партии използват хуманитарната трагедия за разчистване на политически сметки. Искам да повторя позицията си относно визовия режим за Турция. Не можем да дадем такива, такова освобождаване от визи, ако те, Турция не отговаря на всички критерии. Това ще бъде безотговорно. Благодаря. Господин Пет. Thank you, Mrs. President. Благодаря, госпожо председател. Преди няколко седмици посетих Ливан и разговарях, срещнах се с сирийски бежанци. Никой от тях не пожела да се отправи към Европа. Единственото им желание бе да се завърнат по домовете си в Сирия. И за да могат тези хора да изчакат в съседната страна, докато могат безопасно да се върнат по домовете си, трябва да имат достъп до неща от първа необходимост, училище за децата, работа за възрастните, достъп до медицински грижи. Европейския съюз би могъл да обезпечи постигането на, на тези цели по финансов начин. Трябва да бъде взет поет политически ангажимент в това отношение, да се помогне на беженците по-близо до техните домове. Много обещания бяха поети, малко бе изпълнено. Спомняте си Хаити, Непал, след земетресенията, след природните бедствия, колко ангажименти бяха поети, колко от тях са изпълнени. Тази първа порода си среща на най-високо равнище не бива да се окаже поредното разочарование. Господин Преда, една минута. през 2015 година е, е, Европейския съюз вече е, бе определил цели в хуманитарната област. Интересно е дали сега чрез тази хуманитарна среща на най-високо равнище ще може да се премине от декларации към конкретни действия. Комисарят много основателно каза, трябва да се действа смело и да се даде ясен отговор най-малко на въпроса за недостига на финансови средства и на второ място за резултатността, за ефикасността на хуманитарната помощ. На второ място бих искал да засегна въпроса за връзката между хуманитарните кризи и политическите решения. За разлика от господин Корао, аз не смятам, че хуманитарната помощ може да замени политическото решение на една или друга криза. От друга страна, не бих искал Европа някакси да се самозаклеймява ние сме наистина сред най-големите донори на хуманитарна помощ в световен мащаб. Господин Лиц, за една минута. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар. Световната среща на върха по хуманитарните въпроси трябва да отправи ясно послание. В момента 250 милиона души са засегнати от хуманитарни кризи. Близо 60 милиона души са принудително разселени поради войни, конфликти и бедствия. Половината от тези бежанци са деца. Европейският съюз и държавите членки ще проявят реална солидарност и отговорност, ако по време на срещата на върха дадат добър пример и изпълнят финансовите си ангажименти. Моята политическа група се обявява в бъдеще 4, а не 2% от хуманитарната помощ да се заделят за образование. Комисията ще отчете това наше искане в тази годишния си проекто бюджет, за което и благодарим. В качеството си на докладчик от Комисията по развитие за бюджета за 2016 година Работих активно за това да се заделят 26 милиона за образование в беженските лагери. Всички държави членки трябва да заделят средства за образование в бюджетите си за хуманитарна помощ. Господин Ковачев. Председател, господин комисар, световната среща на върха по хуманитарните въпроси трябва да очертая устойчива рамка за хуманитарната помощ предвидена за над сто двадесет милиона нуждаещи се от цял свят надявам се че резултатите ще надминат всички преходни донорски конференции от подобен характер. един от основните въпроси който ще бъде поставен на срещата е този за финансирането на хуманитарната помощ. като докладчик на енп в сянка на становището на подкомисията по човешките права и като постоянен докладчик за препоръките към общото събрание на оон наблегнах на приоритетите които ще поставя по време на срещата а именно за по ефективно сътрудничество в системата на оон за пресичане на мрежата за набиране на финансиране на бойци на терористични групи за важността на междурелигиозния и междукултурен диалог за намаляване на бежанските потоци и за заделянето на финансови и човешки ресурси за постоянно образование във фундаментални ценности като човешкото достойнство свобода на изказването равенство и спазване на законите турция като домакин на срещата трябва да спазва също основни демократични правила и да не използва това домакинство за политически пропагандни цели а за бъдещето на милионите нуждаещи се по цял свят. турция беше определена за домакин на тази среща преди миграционната вълна все още да беше заляла страната и европа има нещо символично в това че светът се събира за първи път точно в истанбул за да излезе с конкретни решения които да засилят ролята на европа не само като основен донор на хуманитарна помощ но и като активен фактор определящ развитието на света. благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Дами и Наистина вярвам и се надявам, че тази среща на върха ще бъде стъпка, важна стъпка в правилната посока, за да се промени изцяло хуманитарната система. Господин комисар, това е елемент, въпрос на, влия... на амбиция на Европейския съюз. Трябва да имаме истински предложения за нова хуманитарна система в този свят. трябва да поемем отговорностите си като европейски държави и да използваме всяка възможност, за да бъде хуманитарната помощ а, още по-полезна и по-малко опасна. Трябва да имаме общо разбиране измежду заинтересованите страни относно ключовите концепции, например отчетност, прозрачност, отговорност и да предвидим рисковете и да използваме по-добре общото планиране. Благодаря. Благодаря. Сега господин Адактусон. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Срещата на върха в Истанбул идва в ключов момент. Това, което делегациите ще направят е да, изпо... да решат как да се използва хуманитарната помощ по по-ефикасен начин – Изчислено е, че в 37 държави хората имат нужда от хуманитарна помощ. Има много тежки ситуации и наскоро видях колко е важно да има подкрепа от Европа. Та за това трябва да помислим какво повече може да бъде направено, как по-добре то може да бъде направено. Трябва да има също така и повече обвързаност с човешките права. Ясен пример е, е помощта за Еритрея. Ако няма искане за демократични реформи, до никъде няма да стигнем. Комисията трябва да продължи и да сложи приоритета върху европейското сътрудничество и да насърчава човешките права. Благодаря. Господин Силва Перейра, една минута. Сеньора президент, комисари госпожо председател, господин комисар, колеги. Днес, когато светът е изправен пред толкова много хуманитарни драми, не говоря само за бежанците, когато повече от 125 милиона души по света разчитат на хуманитарна помощ, Онова, което следва да направим е да обединим и волята, и, и, и ресурсите на световно равнище, така че предстоящата среща в Истанбул да даде осезаем отговор от страна на е, световната общност на висотата на предизвикателството. За съжаление, признаците от подготвителната фаза не ме навеждат на оптимизъм. Е, и тук е, лидерската роля, примерът на Европейския съюз е, трябва да бъдат споменати. Наистина за пример трябва да бъде нашето поведение, за да постигнем резултати на тази среща. Напълно съм съгласен с вас, господин комисар. Значително трябва да се увеличи финансирането на хуманитарната помощ, просто няма друг начин. Е, да, да се запази човешко достоинство, да се опази човешки живот. Е, следващият оратор, господин Сайнфелд, за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Историята на благотворителността и хуманитарната помощ е, е толкова е, вековна, колкото цялата човешка история. Времената се менят обаче и следва да се променят средствата, начините по които оказваме такава помощ. Наистина милиони днес е, е, в повече от 40 страни е, по цял свят разчитат на хуманитарна помощ. 60 милиона от тези 100, 120 милиона са хора разселени, бежанци в резултат от въоръжени конфликти. Светът се нуждае, прочем, и отново хуманитарно право. Явно необходимо е да бъде актуализирана, модернизирана, отживялата времето си система, на която все още разчита Организацията на Обединените нации. Надявам се тази световна среща да допринесе за намирането на решение на сегашните предизвикателства, това число недостига на финансови средства, липсата на съгласуваност между различните хуманитарни организации, в това число ОНЕ, е, е, както и е, излизането на, на, на световната арена, така се каже, на донори, които не са непременно от Запад. Следващият оратор. Световната среща на високо равнище би трябвало да преразгледа подхода на, на световната общност към хуманитарната помощ. И разбира се, Европейският съюз там е, ще бъде начало е, на работата. От гледна точка на Великобритания, е, ние трябва да преразгледаме позицията си в световен мащаб и аз съм твърдо убедена, че заедно с европейските си партньори бихме могли да пре, напишем световния дневен ред в интерес на доброто за да изградим един свят по-хуманен, е, трябва преди всичко да заздравим Европейския съюз. Разбира се, колкото е, по-голяма е, е силата, толкова по-голяма е отговорността. В цялата си външна политика, дори поставен под натиск, Европейският съюз следва да отстоява своите принципи. Осигурявайки хуманитарната помощ на пострадалите от военни престъпления, не можем с другата ръка, тъй да се каже, да подпишем бързи сделки с режимите, които са автори на престъпленията. Всички съглашения, които сме видели прилагали до сега, в това число хартумския процес, трябва да са в съответствие с ценностите на, на правата на човека и целите за развитие. Благодаря. Спонтанните изказвания. Първият оратор. Всекакор е, е хуманитарни... Господин Богович, Световната среща на върха по хуманитарни въпроси се провежда своевременно тъй като сме свидетели на безпредседентно голям брой нуждаещи се, на безпредседентно голям брой разселени лица, най-големият от Втората световна война насам. Както казаха представителите на съвета и комисията в уводните си изказвания, трябва да се справим с първопричините за тези явления. Трябва политиката ни да е насочена към хората, трябва да работим за намирането на мирни решения. Ето защо Европейският съюз трябва ясно да покаже на света какви са ценностите му, да даде възможност на хората да живеят достойно. Хората в Африка, в Азия, в Близкия изток се нуждаят от нашата помощ. Помагайки им, ще помогнем и на себе си. Госпожа Гомеш. Европейският съюз е основният дарител на хуманитарна помощ. Тази среща на върха идва след много тъжни цифри. Не можахме да отговорим на най-тежката хуманитарна криза от Втората световна война насам. Виждате страданието в страните в Африка, в Азия, в Близкият изток. Нарушават се конвенции, нарушават се европейски договори и основните принципи за хуманитарна помощ. Срам. Това е голям срам. И в Гърция виждате, бежанците биват задържани, жени и деца също. Какво става там? Това е недопустимо като че ли а, това е ново проявление на наша, нашето дволичие и това не съответства на политиката и политическите желания за Средиземноморието. Трябва да сложим край на тези режими. Господин Мариас, една минута. Благодаря. Това е един оксиморон първата среща на върха за хуманитарната помощ да се провежда в Истанбул. Знаете какво стана а, там тази година. Точно Турция, която нарушава а, човешките права и подхранва кървави войни а, с много изненадващи убеждения. Европейският съюз трябва да даде отговор на а, огромната а, криза, пред която е изправен сирийският народ а, и която засяга директно Европа с преки последици за Гърция. Това е криза с бежанците, гръцкият народ страда и страда също и от друга страна от меморандума и от тройката и задълженията за бежанците. Имаме нужда от международен отговор по този въпрос. Също държавите трябва да намерят ясен отговор на този проблем. Има голям брой е, хора, които са засегнати от конфликти, както и от природни бедствия. Не сме виждали такава хуманитарна криза от Втората световна война насам. Това оправдава организирането на среща на върха за хуманитарната помощ на световен мащаб. Има огромен брой хора, които имат нужда от хуманитарна помощ. И а, светът се разделя на две групи тези, които страдат и тези, които могат да дарят. Но това не е достатъчно. Имаме нужда от световна организираност. И точно така, само така ще избегнем общите последици от е, климатичните изменения и тероризма. В развиващите се райони е, сме изправени пред нови предизвикателства. Сега госпожа Киенге. Е, Благодаря, госпожо председател. Днес сме свидетели на е, най-големите страдания е, и движение на, хора, сред които много деца от края на е, Втората световна война. Става дума за, за, за милиони, става дума за действителна хуманитарна криза от глобални а, е, а, е, мащаби. Хората а, бягат, те са бежанци. Бежанци и от войни, и въоръжени конфликти, и от изменението на климата. И толкова по-навременна е тази среща, която ще се занимае с особено важни въпроси която ще формулира политическите аспекти на хуманитарната помощ и на развитието, както от неотложен характер, така и в дългосрочен план. Както политиката на, на, на, на превенция, така и политиката на помощ. Що се отнася до неотложните действия, до хуманитарните коридори, за предотвратяване на неща, на които сме свидетели и днес в Ливан, в Сирия, които засягат и Европейския съюз. Става въпрос наистина за превантивна политика, която да постигне конкретни резултати. Стигаме до спонтанните е, изказвания, но не виждам всъщност такива, следователно господин комисарят. Е, моля ви, микрофона господин Стилянидес. Позволете ми първо, госпожи и господа, да ви благодаря за много конструктивната, полезна дискусия. Аз винаги високо съм ценял позициите, изразявани от Европейския парламент и а, е, това е особено важно днес, когато се подготвяме за такова уникално порода си събитие – е, каквото ще бъде е, световната среща на високо равнище в Истанбул. Е, ето защо аз особено държах ролята на Европейския парламент в случая да се засили със своите сътрудници. Аз се постарах Европейският парламент да бъде солидно представен с удовлетворение мога да обявя днес, че осигурихме е, е, две допълнителни места, е, именно за представители на Европейския парламент в рамките на делегацията на ЕС. Приоритетите ни са споделени. Повече, по-ефективна, по-ефикасна хуманитарна помощ, зачитане на международното хуманитарно право и разбира се на, на хуманитарните принципи, е, повече подкрепа е, е, за образователните дейности в случай на неотложна необходимост, повече финансова подкрепа. Ето защо, както казах, ние държим Европейската комисия на, на категорично на взаимодействието с Европейския парламент. Срещата в Истанбул ще увенчае един, един цикъл е, подобни прояви, като се започне с срещата за е, целите за устойчиво развитие с програмата 2030 за Сендай, в Адисабеба, е, след това в Париж КОП 21 за климата. Това са световни прояви, които чертаят пътя е, за десетилетия напред, които задават рамка, солидна, устойчива рамка на бъдещето. Действителен напредък обаче може да бъде постигнат само ако категорично обърнем поглед към най унеправданите към най-уязвимите и им подадем ръка. Ето това е всъщност призванието на тази среща в Истанбул. И се надявам, когато през 2030 година хвърлим поглед назад, да можем да кажем, че тази проява в Турция наистина се е оказала повратен момент. В резултат от а, дългия процес на, на консултации и допитване, е, в рамките на който бяха чути всички, от е, е, лидерите до представители на засегнатите общности, от научни работници до частния сектор, хиляди и хиляди мнения, се създаде фактически един нов начин е, е, за обсъждане на, на световно равнище на някои от най-тежките проблеми, пред които е изправен света. Бе създадено съобразно ускорение за промяна на, на системата е, на реакция в кризисни ситуации. Така че в края на кращата до 2030 година значително по-малко хора по света да се нуждаят от животоспасяваща неотложна помощ. Надявам се, прочим, в четвъртък, тази седмица, е, съветът да приеме е, втори е, всъщност, заключения по срещата. С председателството на съвета и държавите членки работим по една категорична позиция, която ще бъде основа за нашите на Европейския съюз ангажименти в Истанбул, но и, е, както е обичайно, аз разчитам на неотклонната ви подкрепа и съдействие след приключването на срещата, за да можем да бъдем образец е, е, на страна, изпълняваща своите ангажименти. А сега да чуем, каза председателката, представителката на съвета. Благодаря, госпожо председател. Световната среща на върха по хуманитарни въпроси ще постави началото на процес. Процес на връщане към човечността, както не веднъж е заявявал и генералният секретар на ООН. Надяваме се, че на тази среща всички заинтересовани страни на възможно най-високо ниво ще поемат искрени категорични ангажименти да се надяваме, че тази проява няма да бъде възприета като поредната проява, доминирана от Запада. Да се надяваме, че ще се координират действията и на други държави извън Европейския съюз. Бих казала дори най-вече извън Европейския съюз. Още от първия ден на тази среща на върха трябва да покажем, че вземаме на сериозно ангажиментите си, че сме готови да поемем цялата отговорност в рамките на процеса. Благодаря ви. Благодаря. Прекратяваме дебата по темата.